Yes, hello. Welcome. We will start the meeting Grotis, a little bit coming later today. And... Добър ден. Ще започнем заседанието. Господин Гроте ще закъсне, ще дойде към 15.45. До тогава аз ще председателствам. Предлагам ви да одобрим дневния ред с две промени. Точка 11. Достъпа до генетични ресурси и равнопоставено използване на ползите от с употребата на тези генетични ресурси. Тази точка ще бъде отложена. И вторият коментар е, че има нова точка по точка разни, свързана с етикетирането на месо. Ще проведем разискване по тази тема на 17 декември, което значи утре. В 12 часа в присъствието на представители на Европейската комисия. Ще ви осведомя само, че има право на всички езици, с изключение на естонски и малтийски. Друго съобщение. Господин Йоргенсън, който беше назначен за министър на сърто стопанство и риболов в Дания и затова точно ни напусне, за да вземе своя нов пост. Желаем му успех. Първата му тежка задача ще бъдат преговорите по квотите за риболов по гласуването на, за здравето на животните и здравето на растенията се отлагат за 20 януари. Отлага се и гласуването за репродуктивното здраве на растенията и животните за февруари. А гласуването по текст се отлага за 30 януари до година. An update on the We have а по тристранните срещи. Четвъртията среща по доклада Фергас ще се проведе тази седмица по достъпа и споделянето на ползите. Доклада на госпожа Белие, както казах, се отлага за януари. Отлага се гласуването, както и засилване на задълженията за докладване. По доклада за тютюновите изделия на госпожа Лида Макева ще имаме среща днес. Като цяло постигнахме напредък с съвета. Надявам се да достигнем до споразумение тази вечер. И ние, и съвет се опитва да постигне компромис по много конструктивен начин. продължава с технически срещи. Литовското председателство знамерява да предложи текста в Корепер на 20 декември. По билците постигнахме споразумение на 7 декември втората и трета страна ще бяха поведени на 26 януари и 11 декември. 26 е, ноември, извинете, 11 декември. Така че, както виждате, ни чака доста работа, много тристранни прекови такъв в момента. С някои успяхме да приключим. Предвидена и семинара по инвазивните видове утре от 12 часа в зала АГ3-2. И сега ще дам думата на господин Кроте, ако вече си е поелдах. Много ви благодаря. Благодаря ви, колеги, и се извинявам за закъснението. Доколкото разбирам, стигнали до точка трета. И по течение на обстоятелствата това е и моята доклад за защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Всичко това е типичен доклад, който е предоставен за председателя. Тъй като тук става дума за преработване на бивша версия, за комитология, по смисъла на Лисабонския договор. Няма промени по съдържанието. Има 13 изменения, които по принцип се занимават с актовете за изпълнение. Те трябва да бъдат отслабени и става дума също и за дефиниране на приложното поле. Това е идеята на този доклад и на съответните изменения, които аз предлагам. Виждам, че господин Санони е тук като докладчик в Сянка. Имате думата, господин Санони. Благодаря, господин председател. Аз мога да подкрепя това, което каза докладчикът. Става дума за ограничаване на защитата на видовете от дивата флора и фауна – чрез регулиране на търговията с тях. Мисля, че трябва да признаем, че все повече видове са заплашени, например слоновете, трябва да се заострят при правителствените контроли. Настоящето предложение актуализира текста в светлината на Лисабонския договор, особено, що се отнася до актовете за приложение и изпълнение. В този смисъл най-важно е приложение 3. Тук става дума за ограничение за държавите по происход – Тук комисията има инициативата и всичко трябва да се осъществява под демократичния контрол на парламента. Изменения 1, 6, 8 и 9 изискват условия за прилагането на контролите. Комисията трябва да даде структурата на лицензите, на сертификатите на останалите документи. А сега аз искам и да се обърна към колегите да подкрепят доклада. А сега госпожа Сатохаси не е тук. Няма други колеги, които да искат да се изкажат, но комисията е тук и ще дам думата на комисията по този доклад. Благодаря, господин председател. Както и вие обяснихте, този текст е нова версия на предишен регламент. Не става дума тук предимно за приложенията, които се актуализират. Комисията реши да адаптира предложението си в светлината на Лисабонския договор. Това е нашата нагласа. По принцип става дума за уеднаквяване на предишната комитологична процедура и напасването й към процедурата, предвидена в Лисабонския договор. Надяваме се да се постигне споразумение по това досие през следващите месеци. Благодаря, казва председателят. С това приключваме обмена на мнение. Крайният срок за измененията е 7 януари, а на 30 януари ще гласуваме в комисия. А сега преминаваме към възражението по член 88 за царевицата, генно обработената царевица. Имаме възражение от колежката Сато Хаси, но и други колеги са се присъединили, Перент, Санони и други колеги са подкрепили възражението. Бат Стас има думата. Благодаря. Десет колеги от различни политически групи възразяват против мярката на комисията към по отношение на царевица линия 1507. Ние описваме в нашия текст съвсем точно за какво става дума. Според нас комисията надхвърля своите правомощия и не прилага директива 2001-18 както трябва. В директивата нищо не се казва за защитата на определени екорегиони или екосистеми. През февруари 2009 година имаше съвещание по защитата на безопасността на храните. Там тази комисия не, не е излязла с становище, но междувременно са се появили няколко научни становища, в, която, в които се съдържа анализ на риска и предложение за управлението на риска. Ние описаме това в нашата резолюция. Вследствие на тези текстове комисията променя своето предложение. Но смятаме, ние смятаме, че промененото предложение трябваше предварително да бъде представено на Комисията по безопасност на храните, преди съвета да се занимава с темата. Мислим, че Комисията при тази процедура е надвишила компетенциите си и Миналия петък казахме, че същото се отнася и за лиценза за картофите флора, въвеждането, тяхното въвеждане на, на техния лиценз е отложен. В нашето възражение ние правим препратка и към генно обработения картофлора. По принцип смятам, че проблемите са описани много добре в резу... проекто резолюцията. Проблемите се виждат от проведения анализ на риска на ЕФСА. На първо отчетене се споразумяхме по доклад Лепаж. Сега съвета има инициативата. Дарма Ротберен има думата. Благодаря, господин председател. Ситуацията в комисията към геномодифицираните организми не отразява ситуацията и нагласите в Европейския съюз, в държавите членки. И мисля, че не преувеличавам, не изкривявам истината, нито по отношение на Ерик Потелей или на другите генерални дирекции, мисля, че не съм неправа. Смятам обаче, че в комисията чувствителността към пускането на пазара на генно обработени организми не е на лице. Не... Комисията е, зная, че има много важни задачи, с които трябва да се справи, но пък наша задача е ние да погледнем подробните, подробностите. Е, какво всъщност означава един лиценз за пускане на пазара? Е, след решението на Европейския съд, аз се поотпуснах и си казах, да, добре. До тук добре. Всъщност, е, съдът не казва, че лиценза по съдържание е грешен, но има, има нещо погрешно при действията на комисията. Аз си спомням какво говорих с господин, е, с господин Дали. Защо всъщност е трябвало да се прибързва е, с този лиценз? И единственото обяснение е, че чувствителността при комисията не е на достатъчно ниво. Сега комисията се обърнала към съда и съда през септември казал, да, по това досие с царевицата трябва да направите нещо. Т.е. комисията може да го отхвърли, да отхвърли лиценз. Днеска разбираме, че комисията е положително настроена. Моята нагласа е негативна. По принцип, царвица 1507 нямам нямам против нищо нея, но Нещата са сходни с досиетата с Аспартама и за други досиета. Утре ще се занимаем с Аспартама и е, ще имаме изслушване за лицензите. Възложили сме най-различни научни изследвания. Изследвания има и за тази линия царевица 1507 и в тези научни изследвания се казва, че има големи рискове, които се съдържат в този, тази генно модифицирана е, царевица, а именно, че а, е, пчели, които опрашават а, е, културите, те умират от тази царевица. Тя е смъртоносна за опрашващите насекоми и това е нещо много драматично за цялото селско стопанство. И така, тези изследвания трябва да се вземат предвид, трябва да се вземат предвид и нагласите в 6 държави членки, които са много скептични. И още нещо. При следващи заявки за лицензии комисията трябва да, е, трябва да е по-внимателна. Мисля, че резолюцията, която сме изработили е добра. Мисля, че се изпраща чрез нея правилния сигнал към гражданите и към някои държави членки. Следващият оратор. Си, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Това, което ще кажа, се вписва изцяло в това, което колежката току-що каза. Изцяло подкрепям казаното от колегите до сега. Всички е, причини са на лице, за да е, гласуваме резолюцията и да отхвърлим предложението. Ние е, обаче, като власт имаме право само да дадем становище, но едно отрицателно становище в политически план заявява какво мисли Европейския парламент по този въпрос. Защо всички причини са на лице, за да вземем подобна позиция? Имало е, е неутрални е, е, изследвания, които показват, че се влияе вредно на околната среда. Въпреки това, което казва ЕФСА за промишлените производители, виждаме, че нещата не са направени както трябва, за да се разрешат поставените проблеми. Е, ние сме в момента, когато искаме е, да се засилят е, оценките на ГМО, техниките за засилване на тези изчисления не са на лице. Преди две години вече гласувахме възоснова на предложението на комисията и с много голямо мнозинство в Европейския парламент. Въпросът виси в съвета от две години и половина. Така че няма абсолютно никаква причина да дадем това разрешение. Е, сега, довода, че евентуално Европейския съд ще санкционира комисията за това, че не е издала разрешение. Всъщност какво беше санкционирано? Санкциониран беше факта, че комисията не се е произнесла, а не за това, че е взела становище в дадена посока или в обратна посока. Следователно, изпълнението на съдебното решение може да бъде решение за отхвърляне, а не непременно едновременно решение за приемане и то е мотивирано. Е, и аз мисля, че решението на Европейския съд от е, петък и ние всички се бяхме противопоставили на това решение, преди да заявим колко не разбираме това решение. Да, напомня се, че решението е било законно, именно защото не е имало ново допитване до всички държави членки. Ако е имало ново проучване, а доколкото знам аз, не е имало ново допитване до държавите членки, ето защо е, ние искаме е, да се заеме следната позиция, а именно да се противопоставим на издаденото разрешение. Благодаря, уважаеми колеги. Аз съм 100% на мнение защото, както казаха и другите колеги, трябва да вземем много конкретно и ясно решение за генно обработените, генно модифицираните организми. А именно, какво е въздействието на генно модифицираните растения върху човешкото здраве? Е, това въздействие трябва да се изследва допълнително. При нас положението е по-специфично. В Конституцията на Унгария се казва, че генно модифицираното селско стопанство е забранено. За това ние се надяваме и сме заинтересовани от това нашите съседни страни също да забраняват генно модифицираните култури. За нас е важно да не даваме зелена светлина по тези досиета на комисията. Комисията е извършила процедурална грешка, одобрявайки картофа афора. Ако искаме да сме предпазливи, Ако искаме да сме честни, трябва да кажем, че за нас е, е по-добре от способна гледна точка да не даваме одобрението. Госпожа Гърлинг. Well, Благодаря ви. Обикновено при дискусиите от подобен характер аз вземам противоположна позиция. Аз Смятам, всички наши решения трябва да се основават на доказателства, на научни доказателства, които идват напряко до нас, а не, не се филтрират от агенции, които получават доста пари, за да правят оценки. Не трябва да имаме емоционални или идеологически мотиви, за да отхвърляме това. Не, мисля, че точно това се случва в момента. Е, е, е, оценката на риска обикновено трябва да бъде възможно най-строг и възможно най-последователен в света. И въпреки това, мисля, че смята се, че ще бъде хубаво да се отхвърли това, Въпросът обаче за царевицата Монсанто не е въпрос или проблем сам по себе си, не се разглежда съобразно собствената му същност. А, обикновено това е отношение към ГМО. Не само за картофите, а, всъщност ние трябва да кажем, че пред нас стои искане да се отхвърли и да има е, е, строги научни причини, за да се отхвърли това. За момента не съм чула такива, защото всъщност няма такива. Ние чуваме едно допълнително становище, което се изработвало доста време. Е, верно е, че непрекъснато ни упрекват е, за това, че отсрочваме нещата, че има решения заради решенията. Много от тях се забавят, защото парламента блокира позицията на комисията, а ЕФСА, е, която обикновено се придържа строго към научените факти, не може да подкрепи е, нашето становище. Аз мисля, че ние е, не знам на къде вървим. Повечето от е, колегите тук е, го правят, което това не ми харесва. Е, ние искаме да се създадем конкурентно предимство, но правим точно обратното. И предимствата за производството, предизвикателствата към производството и към ефективността са такива, че ние просто не можем да пренебрегнем всичко, което технологията е постигнала в тази област. И накратко, аз съм в младсинство в тази комисия, но все пак е важно да се чуе гласа на младсинството. И ще направя всички усилия, които мога, за да не се отхвърли тази царевица, защото просто няма основания за това. И ако искаме да ни се вярва като комисия, мисля, че е, е, трябва да се чуят всички възгледи. Благодаря. Никога не сме ви чували а, е, да говорите така в защита на ЕФСА. А сега комисията има думата. Директора на Санко е сред нас. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Не, би, не бих искал да кажа няколко думи за картофа амфлора. Вярно е, че решението на съда, което излезе в петък, беше истински шок за нас, тъй като ние не очаквахме подобна санкция. Но ако разгледаме по-внимателно доводите на съда, мисля, че е важно да се направи ясно разграничение между картофата фора и царевицата 1050. 15.07. В момента, в който реш... съвета се своето решение относно картофа Амфора, Европейската комисия не взе своето решение незабавно, а междувременно ЕФСА излезе с ново научно становище, в което имаше две становища на младсинството или особено мнение в окончателното ни решение взехме предвид това ново становище на ЕФСА, но съда взе решение, че е трябвало да започнем отново цялата процедура. И по тази причина съдът отсъди срещу нас. А, по отношение на царевицата 1507, положението тук е малко по-различно, тъй като може би трябва да се припомним, че първата заявка беше още през 2001 година. Последваха 6 положителни становища, изготвени от ЕФСА. И на два пъти Европейската комисия на практика беше осъдена от съда за неизпълнение задълженията си последния път на 27 септември 2013 година, като решението съда беше срещу нас, защото ние не сме прехвърлили решението си на съвета. Тоест тук не се поставя въпроса за новото становище, изготвено от ЕФСА, а от решението на, на съда, тъй като въпреки гласува вотът през 2009 година в постоянният комитет. От 2009 година на сама Европейската комисия не е представила проекта на съвета съгласно разпоредбите на процедурата. Ние не бяхме съгласни да изпратим текста, гласуван в комитета в вида му 2009 година, тъй като през 2012 година ЕФСА излезе с две нови научни становища по царевица 1507 и тези две становища потвърждаваха заключенията от предишните четири становища. Вярно, че междувременно поискахме от производителя да вземе предвид в новото си предложение четирите становища на ЕФСА и ни това наше искане не беше изпълнено. Но след решението на съда от септември 2013 година, Пионер потвърди, че ще преразгледа и ще пригоди своят план за наблюдение, за да може този план да отговаря на последните по дата препоръки на ЕФСА. И съгласно предложението, което препратихме на съвета, този нов план ще бъде обсъден с държавите членки. Друг противоречив въпрос, който не беше споменат тук, беше прочутата резистентност на хербицида глуфосинат. Той беше в първоначалното предложение на предприятието Pioneer, но в момента този хербицид не е разрешен за употреба върху царевицата. И ако този вид царевица бъде разрешена за употреба в Европейския съюз, хербицидът глуфосинат няма да се използва за съответната култура царевица. Ако даден селски стопанин реши да използва глуфосинат за други, който хербицид, който е позволен за други култури, то неговото действие би било наказуемо. Във вашата резолюция се споменава и необходимостта да се вземат предвид дългосрочни дългосрочното въздействие на генно модифицираните организми върху а, видовете, които не са, а, не са цел, не са, а, към които не са насочени съответните препарати, в случая става въпрос за люспокрилите. Целта е да се намали въздействието върху тези насекоми, които биха могли евентуално да бъдат засегнати от част от веществата, които се държат в тази генмодифицирана царевица. За целта ние прилагаме редица мерки за защита, на насекомите, които не са обект на резистентността на този вид ГМО царевица. И също така смятаме, че сме взели предвид и проблемът, свързан с полена. И така няколко думи за правният аспект на в а, вашата проекторезолюция се твърди, че комисията е надхвърлила правомощията, с които е от основния законодателен акт. На 8 ноември Европейската комисия направи своето предложение на съвета за пускането в, за разрешението на царевица 1507 следствие на решението на съда и много възможно и самото предприятие да поиска обещетение за забавянето с две или три години, в които културата не се отглеждаше, вследствие на решението взето от Постоянния комитет през 2009 година. И така, след щателен правен и политически анализ, в крайна сметка целият колеж на комисията взе решение да прехвърли това предложение към съвета. Ето защо ние смятаме, че сме останали в рамките на своите правомощия, а както знаете, държавите членки разполагат със срок от 3 месеца, за да се произносат. Както знаете, гръцкото председателство не пожела да включи в дневният ред на съвета по околна среда. литовско председателство обмисля въпроса, но тъй или иначе съвета ще трябва да излезе с становище или да не излезе с становище до 7 февруари. вашата проекто резолюция има най-вече политическо въз... влияние, както каза госпожа Лепаж, но от правна гледна точка, ако съвета не излезе с становище против, взето с квалифицирано мнозинство, то тогава комисията ще трябва да разреши царевица 1507. Това са, това са сведенията, които мога да ви дам на този етап, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че не можеше в по-добро време да проведем това, този дебат по възражението. Мисля, че нашия дебат идва много на време, а и гласуването също. Добре, има ли други колеги, които да искат да се изкажат? Не виждам. Добре, в такъв случай утре ще гласуваме в комисията. И в пленарна зала досието ще се гласува през януари. Благодаря на колегите, благодаря на комисията. А сега Юта Халк има думата. А именно тя ще говори за освобождаването от отговорност. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Е, повече или по-малко ще ви кажа неща, които вече съм ви казвала. Но Нека кажа още веднъж околна среда, климат, безопасност по храните. Всички тези въпроси засягат агенции, е, които се занимават с същите е, проблеми, а това са в цифри изразено 0,8% от нашия общ общностен бюджет. Може би колегите могат да ми обърнат малко повече внимание. И миналата година много се ядосах и е, сега също. Надявам се, в крайна сметка, комисията да се защити. Е, сметната палата ни просто, просто ни хвърля всичките в един политически кюб, който се казва развитие на селските райони, здравеопазване и безопасност на храните. И целият този кюб, за него се казва, че има грешки 7,5%. Всеки, който чете доклада на Сметната палата, се казва, абе какво става тук? в областта на здравеопазването, на околната среда, такава, такъв голям процент грешки. А когато нещата се погледнат по-насериозно, се вижда, че грешките всъщност идват от развитието на селските райони и от рибарството. Всички си мислят, че Сметната палата е много компетентна институция, неутрална институция. А когато човек погледне такива цифри, е, се оказва, че това не е така. Значи 7,9 грешки, процента са грешките в развитието на селските райони и в рибарството. И когато човек погледне сумите, рибарство и селско развитие, това са 13,7 милиарда евро това са разходите в тези области за 2012 година. А ние с програмата LIFE и другите програми, е, ние сме имали бюджет. Ето вече заеквам от вълнение. Е, и ние имаме 425 милиона. Това са нашите разходи. Значи, смятам, че това е просто неприемливо. Трябва да се защитим. Нещата се раздуват. 7,9% грешки, това е лошо, естествено, но ние не сме отговорни за тях, не е отговорна и комисията. Както видяхме, нещата са поставени на много добри начала в комисията. Аз нещата съм ги описала много подробно, няма да ви занимавам сега с моите размишления. Важното обаче е да се каже, че нещата вървят добре, що се отнася до агенциите. Има някои препоръки, някои дефицити, които са описани. Аз съм се спряла на недостатъците в отделни параграфи. Истината е, че Сметната палата препоръчва освобождаването отговорност за всички агенции. Това е така. Трябва да се каже а, с право със Сметната палата. Има някои странни неща. Например, при ЕКА, а, при инвентаризацията се оказва, че липсват лаптопи на стойност 5000 евро. И това са в общи линии а, смешни неща. Ако при всички агенции нещата стоят така, то с чиста съвест може да празнуваме коледа. Благодаря. А сега докладчикът в сянка има думата господин Фернандес за НП. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar o trabalho. Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на госпожа Халк за свършеното от нея и държа да отбележа колко високо качествен е нейната работа. До голяма степен съм съгласен с казаното от нея и за съдържанието на нейния доклад. Мисля, че като цяло, предвид бюджетите на агенциите, може би е време да предложим ролята на агенциите да бъде ясно определена, предвид начина по който се разходват средствата, защото да, знаете, че разполагаме с все по-ограничени средства и за това е важно да знаем какво точно очакваме от агенциите, за да можем след това да им отделим необходимите средства, с които те да изпълнят своите задачи. Също така смятам, че е добре за всяка една агенция да се посочат равнищата на изпълнение на бюджетите. този начин ще сме наясно и ще разполагаме с необходимите данни за начина по който всяка агенция разходва своя бюджет. Това е моето предложение към докладчика, а именно да се включи в доклада равнището на изпълнение на бюджета за всяка една агенция. По този начин ще разполагаме с много ясни данни за свършеното от тези агенции. В някои от агенциите има изпълнение от 100%, което показва, че бюджетите се разходват целесообразно за поставените цели. на Росбах има думата. Благодаря. Трябва да се водим от принципа за правилното разходване на европейските пари. Трябва да спазваме правилата. Това е. По отношение на пете агенции, по отношение на тях трябва да кажем, че се водим при освобождаването от отговорност е, от препоръките на ОСР. Т.е. спазват се международни счетоводни стандарти. Ако счетоводството не е наред и не се, ако не се спазват е, правилата, то не би трябвало да се дава освобождаване от отговорност, въпреки че нещата, е, че, въпреки всичко останало. Според мен, определени части от бюджета на Европейската комисия не би трябвало да се освободят от отговорност. Но се радваме, че много от агенциите, особено агенцията по на среда, са заострили вниманието си към правилата. Обаче, въпреки това, ние трябва да изискаме по-нататъчни подобрения. Благодаря. Благодаря. С това приключихме с колегите, които искат да се изкажат. Давам думата на комисията за, из... за изказване. Да? Има ли някой от комисията, който желая да вземе думата? Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Хаук за доклада и е, за изпълнението на бюджета е, на Европейския съюз в е, частта му за околната среда. Сега, за Сметната пала. Сметната пала изготвя своя доклад в е, рамките на многогодишната финансова рамка, където е, ние сме в една и съща глава с селското стопанство. Е, и сме неприятно изненадани, че винаги четем в пресата, че околната среда и селското стопанство има много висок процент грешка. Макар, че ако влезем в подробностите в доклада на Сметната палата, виждаме, виждаме, че процента на грешки за околната среда и селско стопанство не е една и съща. Е, сега, за, както каза госпожа Ханк, изпълнението е добро за околната среда, не така добро за климата, е, защото това е нова генерална дирекция, сравнително наскоро започнала дейност. Е, сега започна обмен на квоти на емисии. Това е нова област и все още трудно намираме договарящи се страни, които са добре запознати запознати с въпроса и които могат е, да изпълнят това, което се иска от тях. И това, което иска от тях законодателя. Това е, което има да каже комисията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Ähm, Юте Халк. Благодаря. Това, което каза Жозе Мануел е правилно. Трябва, може би, да се направи разбивка за процента от бюджета, който, който се дава на отделните агенции. Сега това, което каза Ана, това е доста трудно да се постигне, защото аз не мога, т.е. ние като парламент не може да задължим агенциите да се отчитат по стандартите на ИСРА. Те действат по нашите правила. Т.е. те трябва да спазват общностните правила. Те трябва да се ориентират по финансовия регламент. Сега, що се отнася по прозрачността? Е, и то от прозрачност както за функционирането на агенциите и на отделните комисии в агенциите, мисля, че всички агенции са отбелязали напредък тук. И това, което, за което отговарят агенциите, там където те взимат решения, какво да се прави в отделните научни комисии, мисля, че нещата там стоят много добре. Там, където може да има оплаквания, те са по-скоро свързани с е, намесата на комисията, но това вече излиза извън темата, която обсъждаме в момента. Председателят, да, е, виждаме е, това са все едни и същи проблеми, които виждаме при агенциите. Те не са независими. Добре. 18 декември 10 часа е крайният срок за измененията. След това на 28 ще се гласува досието в нашата комисия. На 18 февруари в комисията по бюджет а гласуване. А, в, а, гласуването в комисията по бюджета ще се състои през март месец. А сега преминаваме към точка 11. Yes. Uh, some of a non-native animals, plants and microorganisms uh, when transported through... Благодаря, господин председател. Говорим за транспорта на растения и животни извън техния орел, които могат да бъдат до сериозни последствия от социално-економическо естество. Тук се взимат предвид разходи, свързани с лечението, с мерките за контрол и общо това струва близо 12 милиарда евро годишно. Както виждате, сумата наистина е потрясаваща. Всички държави членки са засегнати от, тази това явление, но до сега нямаше централизирани общи мерки. Затова се радваме, че получихме това законодателно предложение който се занимава с заплахата, която представляват инвазивните видове. Също това е първото предложение от 20 години насам, което се занимава пряко с загубата на биологично разнообразие. Положението на Европейската комисия е определена рамката за превенция, намаляване и справяне с въздействието на инвазивните видове върху биологичното разнообразие чрез мерки, свързани с забраната за внасяне на инвазивни видове в, на територията на Европейския съюз и тяхното освобождаване в околната среда. Европейската комисия също така настоява колко важно е да се създаде една система за ранно предупреждаване и а, реагиране за въвеждането на нови инвазивни видове. Предвижда се и нова информационна система, като е една от най-добрите нововведения в това предложение. Като цяло предложение на Европейската комисия показва, че много щателно е разгледан въпроса на техническо равнище и а, като цяло ние приветстваме този подход на комисията. Като цяло основното, което ни предлага е уместна и аз съм съгласен, че тук трябва да се основаваме на принципите на а, превенция и координация само в кратни случаи, може би ще е добре малко да позасилим предложението на Европейската комисия. Ключовата пред част на предложението, разбира се, е списъкът с видове за Европейския съюз. И на по-късен етап, разбира се, разискването ще за, за засяга най-вече метода за изготвяне на този списък. Но на този да бих искал да кажа, че този списък трябва да се определя с актове за изпълнение каквото е предложението на Европейската комисия. На второ място предложението не се занимава с някои много важни инвазивни видове. които засягат някои конкретни държави членки. И не се предвижда сътрудничество на европейско равнище по тях. И накрая последното ни предпочитание свързано с определенето на 50 вида като максимален брой за списъка. За да се поправи тази, тези пропуски, аз предложих няколко изменения. Първо, предлагам да се премахне този таван от 50 вида. Причината се описва в оценката за въздействие, изготвена от самата Европейска комисия. Там се заявява, че цитирам, невъзможно е предварително да се знае колко и колко, колко набои какви по, по естество ще бъдат инвазивните заплахи, с които ще се наложи да се справяме. Това е причината, с която аз определям а, моето предложение за изменение. Предлагам също така списъка на инвазивни чужди видове да се определя с актове за изпълнение, а не с делегирани актове извинете, чрез място актове, не е чрез актове за изпълнение. По този начин се гарантира демократичният характер на тази процедура. Но моят опит показва, че няма как да се постигнат резултати в борбата срещу инвазивните видове, без да се признае фактът, че има проблем и че има необходимите причини и доводи да се борим срещу този проблем. Видовете, които, са, е, които фигурират в е, списък, е, ще засягат целите Европейски съюз и аз затова смятам, че този списък трябва да се включи в основният законодателен акт. Внесени са редица изменения, които засягат инвазивни видове, които са традиционни и нормално прививават на територията на някои държави членки, но са инвазивни за други държави членки. смятаме, че някои видове, които попадат в тази категория, трябва да попаднат в този списък. Защото този вид видове са заплаха за целия Европейски съюз и не бива да се изключват по чисто административни причини. Включил съм и няколко предложения за справяне с дадени възимни, които са проблем за конкретни държави членки и се предоставя възможността държавите членки да вземат по-строги мерки. Това е важно за държавите членки, които вече действат активно в тази е, област, за да могат те да запазят своите по-строги предвидени от Европейската сравнени с предвидената Европейската комисия мерки. Беше необходимо също така да се предвидят някои дерогации, за да се гарантира сътрудничеството на държавите членки и да им се даде възможността да се съгласуват своите мерки с тези на европейско равнище и да се гарантира, региона, да се гарантира вид на регионалните особености. Но не бива да забравяме, че основната цел на нашето предложение е да засилим предложението на Европейската комисия, а не по някакъв начин да намаляваме неговата строгост. Също така смятам, че трябва да се подобри предложената от Европейската комисия информационна система. Пак казвам, това е един от най-важните елементи на въведение в тази в това предложение. По мое мнение също така е изключително важно да засилим участието на общественото мнение. Това е изключително важна цел, за да се гарантира ефективната борба срещу инвазивните видове, както на различни държави членки, така и на европейско равнище. Обсъдихме тази тема в, с докладците в сянка и ще продължаваме да я обсъждаме. Също така реших да, предво, да изготвим един специфичен научен форум, който да се занимава с тази тема, защото Предложението е много всеобхватно. Там се, взимат, там се включват и растителни видове, и животински видове. Там в животински видове се включват много различни категории, като птици, бозайници, без изобщо да споменавам микроорганизмите, които са съвсем друга тема поради тази всеобхватност на предложението ще имаме нужда от много редовни частни консултации с научните среди. Два въпроса, които не съм засегнал в моята доклад и който се надявам да се повдигната следващите ни срещи с докладчите в Сянки, са въпросите свързани с финансирането на предложените мерки. Предложението на Европейската комисия не е достатъчно конкретно тук, но аз не съм предложил изменения в моята доклад, защото съм убеден, че това е една от темите, която ще бъде широко обсъждана по-късно. Същото въжи и за хуманното отношение към животните. Този елемент е включен в предложението на пасата комисия, но той трябва да бъде засилен. Обсъдихме го на първата ни среща с кочета в Сянка. Ще трябва да продължим обсъждания по него. Както вече казах, проведохме две срещи с кочета в Сянка. Благодаря на всички тях за конструктивният подход. Действително радваме се на отлично сътрудничество. Много благодаря и на моята политическа група и на всички колеги, които имаха възможността да работят по това досие. Аз наистина много се вълнувам от него от години наред. Почти от 20 години работя по тази тема в моята собствена държава. И се извинявам, ако понякога, действам малко прекалено прагматично. Надявам се да продължим доброто си сътрудничество и за бъдеще. Благодаря ви und Renate Sommer. Wer vertritt sie? Благодаря. А сега от името на Рената Зомер. Господин Себер я семейства. Рената се изменява. Не може да е тук, обаче аз от нейно име искам да благодаря на господин Пак благодаря му за добрата работа и доброто сътрудничество по това досие. Нямаме проблеми с неговото с неговите предложения. Може да подкрепим особено действ... превентивните действия. Важно е да се опази биологичното разнообразие Важно е да се предотврати разпространението на инвазивните видове. Хубаво е да се концентрираме върху няколко видове, инвазивни видове. Е, този списък е разумен и тук може да подкрепим докладчика. Трябва да имаме и координация на европейско равнище, за да може мерките да са наистина ефективни. Хубаво е да използваме наличните синергии. Видовете не спират при националните граници своето разпространение, така че координацията, синергиите са нещо ключово. Хубаво е да използваме и информационните технологии. Всички тези неща са отразени в доклада. Единственото, единствения пункт, където смятаме, че трябва да има по съдълбочена дискусия, това са геномодифицираните култури. Не зная дали този въпрос трябва да се обсъжда в това досие. Може би настоящата проблематика трябва да се регулира в друг документ – Просто искаме да кажем, че е необходима една по-широка дискусия. Вероятно, тя не трябва да се послонява тук в този текст, но искаме да покажем заявката си за такава дискусия. Благодаря, господин председател. Когато говорим за природа, за околна среда, за биоразнообразие, държавите членки и комисията започват да си играят на криеница. И това се случва вече от години. От години познаваме научни изследвания, в които се казва, че инвазивните видове нанасят големи щети. Комисията говори за 12 милиарда евро щети. Тоест, ако има наистина такива, такъв размер на щетите, трябва да се предприемат неотложни мерки. Най-опасните видове трябва да се определят. Трябва, значи, да изберем. Или трябва да се справим с проблема, или трябва да кажем, това за нас не е проблем, няма да гледаме какво казват учените? Няма да правим нищо. Предложението на комисията е да се съсредоточим само върху 3% от видовете, т.е. само върху 50 вида, е все едно да се направи нищо. Нищо да не се направи. Това са хиляди видове, които са е, инвазивно ни чужди видове, които предизвиква 12 милиарда евро щета. Нашите ангажименти по Нагоя ни дават достатъчно причини да сме по-конкретни и по-ясни в мерките си. Моят въпрос към комисията е, защо вашето предложение е толкова слабо? да се спрем само върху 50 вида. Това, според мен, не е сериозно. Колегите казаха, добре, 50, 50 вида, добре, но е, смятате ли, че държавите членки искат наистина да се занимаят сериозно с проблема? И какво всъщност е решило да прави комисията да следва научния, научната препоръка или да следва желанията на държавите членки от политическа гледна точка. Аз съм обезпокоен, не зная докъде ще стигнем с това досие. Започваме с едно слабо предложение, Започваме с едно негативно, вероятно негативно отношение от страна на, държав... на някои държави членки. А тук говорим не само за щети от 12 милиарда евро, говорим за нарушено биоразнообразие. Аз подкрепям Абел за списъка от 50 вида. За този списък трябва да се борим. Още нещо. Въпроса за сигурността. В моята страна Холандия имаме Имаме проблема с растителни видове, които нападат дигите, и това е много важно за защитата против наводнения. Същите проблеми ги виждаме и в хранителната варига. Така че моят апел към комисията е, моля, бъдете сериозни. Моят апел към държавите членки е същия. Не смятайте, че това е маловажен въпрос, въпрос само на околна среда и биоразнообразие. Тази е, игра на криеница, това зарадене на главата в пясъка трябва да бъде преустановено. Надявам се доклада да е силен. Аз е, направих някои предложения и им смятам, че доклада наистина може да стане много силен. Благодаря. А сега следващият оратор. Е, Благодаря, господин председател. Най-после. Най-после Европейския парламент може да обсъди това предложение. Аз искам да използвам случая, за да заявя, че повече не можем да чакаме. Е, тук е, е, проблемът вилне от години и заплашва биоразнообразието. В фламандския парламент на местно ниво аз направих всичко възможно, за да могат да се приемат подобни разпоредби. Обикновено действията са толкова частични, че не водят до резултат – инвазивните видове не признават граници. Това е въпрос, който може да послужи за конкретен пример, когато европейското сътрудничество може да доведе до добавена стойност. Като докладчик в Сянка от името на Зелените искам да благодаря на колегата Павел Пок за метода му на сътрудничество. То беше много конструктивно. Искам да, му, да го поздравя за прагматичния му подход, мисля, че той е чудесен и може да доведе е, до възможно най-добрите резултати. Искам освен това да поздравя и е, докладчика. Мисля, че ние поставяме таван от 50 вида, който е произволно избран, е, не е научно обоснован. В член 19 се говори за срок от 50 години. Мисля, че този срок е прекалено кратък, за да има устойчив ефект. Е, има възможност да се предвиди по, е, по-дълъг срок. Може би трябва Европейската комисия да ни обясни е, какви са възможностите. Сега има участие на учени, на научни форуми. Това е нещо положително. Искаме изяснения. Имаме проблем с изменение 4 и 24, когато се предвиждат системи за национални дерогации. Аз в никакъв случай не искам да се предвиди е, възможност за спешни действия, които да подронят европейския подход и който може да доведе е, и до изкривяване на пазара. Е, има три точки, по които ще представя изменения. Първо, борбата срещу инвазивните видове. Трябва е, цялото население да внимава по този въпрос. Трябва да се информира, освен това, населението за хуманното отношение към животните. На второ място, системата за контрол трябва да е, почива на качествен контрол във всяка държава членка. И на трето място, изключително важно е, е финансирането на тези мерки е, да е, бъдат е, обект на необходимата координация. Много се радвам, че утре ще има workshop. Благодаря ви. Действително, от доста време обсъждаме въпроса и действително комисията не постигне никакво съгласие по това предложение. Е, е, аз мисля, че има поводи за разочарования, няма достатъчно амбиция, но мисля, че с подкрепата на господин Пок е, и се надявам той да разбира темата и мисля, че чрез неговия доклад можем да постигнем по-добър законодателен текст. Е, има доста общи точки. Държавите членки се отнасят е, сериозно към въпроса, но от години е, подхождат към въпроса по различен начин. Всяка държава членка има различен списък с видове, с, с значителни ограничения. Оценката на риска също е различна в държавите членки. Аз не съм за хармонизация, но мисля, че в област с инвазивните видове това е изключително важно. Всички да работим по един и същи начин към една и съща цел защото аз мисля, че специално, е, когато говорим за е, инвазивни видове за животните, е, има резистентност и ние трябва да сме сигурни, че всички доказателства се оценяват както подобава. Така че аз също подкрепям докладчика в е, идеята му за 50 вида. Обаче никой не подкрепя това. Е, аз е, мисля, че и държавите членки не подкрепят тази цифра. На дискусите в съвета също няма подкрепа, така че по тук можем да постигнем бързо споразумение. Сега е, е, тук е, не знам обхвата на законодателството каквото е. Държавите членки искат да имат по-строги мерки, ако е необходимо. Аз нямам проблем с това, но все пак трябва да отчитат контрола, какъвто упражняват. И накрая, че може би ще възникнат проблеми във връзка с изключенията, с дерогациите. Въпросът е дали да има дерогации. Да, трябва да има, но ни безпокои това, че националните дерогации, както са предложени от докладчика, може да се окаже, че дават възможност за изключения, клаузи, държавите членки да се оттеглят и това е нещо от жизненно важно значение, за да може всъщност действията да се приложат на практика. И накрая искам да спомена отново за генно модифицираните организми. Мисля, че Е, не знам дали в този доклад трябва да се върви за ГМО. Дали те са инвазивни видове? Има специално законодателство за ГМО и днес видяхме как реагират хората. Хората реагират много е, живо и аз мисля, че ще бъде е, срамота, ако този важен въпрос се забави или ако се стигне до неуспех поради това. И аз ще гласувам за това ГМО да не са част от този доклад. Благодаря ви. Не, дебати, аз бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършната от негова работа, както и за отличното му сътрудничество с докладците в Сянка. Нямам какво много да добавя към казаното от колегите преди мен, но бих искала да се спра малко по-конкретно на няколко елемента. Напълно съм съгласна с предложеното премахване на горния таван. Съгласна съм, че говорим за 1200 до 1800 инвазивни видове, така че очевидно е, че няма как да определим горен таван за черния списък от 50 вида. Смятам, че тук трябва да се придържаме към принципа на предпазливост. Трябва да предприемаме превентивни мерки, а не просто да се ограничаваме с премахване на тези видове в момента, в който вече стана прекалено късно. Трябва преди всичко да се борим срещу навлизането на подобни видове на територията на Европейския съюз и по този начин ще можем да запазим биологичното разнообразие. Трябва също така да се опитаме да намалим колкото е възможно страданието за животните и тук идвам на вторият важен за мен елемент. Много съжалявам, че Европейската комисия не споменава по по-сериозно в този текст хуманното отношение към животните в борбата с инвазивните видове. Защото има такива случаи, говорим за животински видове, които в момента се намират на територията на Европейския съюз и които трябва да бъдат премахнати. Първото нещо, което би трябвало да ни дойде на ум е, че премахването на животински видове е последната, възможно най-крайна мярка. И преди да се стигне до премахването, или ако се стигне до премахването, тогава може би трябва да се избере варианта, който е най-малко вреден за животните и трябва да се пристъпва към а, тяхното премахване само когато всички други възможни методи за тяхното отстраняване на територията на Европейският съюз вече са били изчерпани. колегата прави предложение, а именно, че животинските инвазивни видове, чието присъствие се превръщат в заплаха за биологичното разнообразие и екосистемите. Според мен това определение напълно отговаря на случаят с генно модифицираните организми, тъй като те могат да доведат до заразяване, дори до изчезване на местни видове и по този начин могат да намалят биологичното разнообразие. Ето защо аз смятам, че ГМО не следва да бъдат изключени от това предложение и съм съгласна с докладчика, когато тази държави членки искат да приемат по-строги разпоредби, те трябва да имат тази възможност и общественото мнение трябва да бъде надлежно осведомено. Господин Банки има думата. Елнök úr, nagyon fontos kérdésről, nagyon фонтош благодаря. Тук става дума за нещо много, много важно. Има различни растения, които са алергени. Това е ситуацията и в Унгария. Предложението установява, че има щети, че тези видове нанасят щети и то на стойност 12 милиарда. В Унгария щетите от амброзия са 200 хиляди евро, но и това е за щетите причинени само от един вид – а, страните, които са в периферията на Европейския съюз, са в по-отежнено положение. Трябва да има и правила за тези случаи. Защото за тези страни има много по-голям риск от инвазивни чужди видове. Въпреки това смятам, че е хубаво да разполагаме с обща стратегия и механизъм, финансиран от Европейския съюз. Но в рамките на тази обща стратегия трябва да се вземат предвид и характеристиките на отделните държави членки. Ако изработваме обща стратегия, и ако искаме да се справим с различните болести и алергии, предизвикани от тези видове, то трябва да сме единни. Но тази единност не бива да се основава само на задължение трябва да има общо финансиране. И трябва да има ориентиране към проблемите на държавите членки. Благодаря. А сега давам думата на комисията. Това е директорката на природен капитал. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха днес. Искам да изразя специална благодарност към докладчика е, Павел Пок за е, чудесно свършената от него работа. Всичко, което е направил до момента по нашето предложение. Искам да благодаря на всички е, за това, че е, се отнесоха толкова при сърце е, към този опит да се постигне споразумение по, при първото четене и е, за да е, може е, регламента да бъде изработен преди да изтече мандата на е, Европейския парламент. Неколкократно беше казано, че въпросът е много важен, че той буди безпокойство, буди безпокойство у всички държави членки. Е, искам сега да ви запозная с рационалната страна на нашето предложение – която осветлява някои от въпросите, които включихме в предложението е, и които е, будят е, известно безпокойство, което беше изразено от много, члено, от много европейски депутати. Сега, първо, въпроса за субсидиарността. На европейско ниво трябва да се отговори на въпроса Доколко действията, проведени на европейско ниво, ще доведе до добавена стойност за действията на държавите членки? Може ли е, намесата на държавите членки да бъде техен приоритет и дали не е по-добре е, всъщност да бъдат оставени държавите членки да предприемат действия? Това е защо ние предложихме е, е, Европейската комисия направи предложение, законодателят ще вземе окончателното решение. Ние предпочетохме да се спрем е, само на видове, които будят безпокойство в целия Европейски съюз. Ние предлагаме, освен това, видове, е, които са инвазивни. Естествено, че има видове, е, е, с които се борят държавите членки на тяхно ниво. Има видове, е, които е, будят регионално безпокойство. Те засягат определени държави членки, но не останалите. И ние решихме, че е, на първо време най-важното е да се занимаем само с видовете, които будят безпокойство в целия Европейски съюз и да оставим на държавите членки да се е, занимаят е, с е, всичко, което засяга вътрешния пазар в неговите граници и да разработят законодателство за видовете, които будят безпокойство на национално ниво. Искам сега да отговоря на някои от поставените тук въпроси. Във връзка с тавана, който беше предложен, цифрата 50. 50. Аз мисля, че по тази цифра до сега имаше единодушна реакция, както в държавите членки, така и в Европейския парламент. Беше проведена обществена дискусия в съвета в петък и като изключим една или две, всички държави членки вървят в посоката, която вие посочихте днес. Аз мисля, че това е инициатива, която ние като комисия е, трябва да продължим да разработваме, като е, се слушваме в мнението на депутатите в Европейския парламент, а също така и на държавите членки. Депутати попитаха защо е толкова малка цифра, какви са рационалните доводи на комисията. Рационалните доводи на комисията са да е, не претоварваме лодката още от самото начало. Искахме да сме сигурни, че работата ще потръгне, че ще потръгне а, по начин, а, който е стабилен, научно обоснован. И това беше причината, поради която ние искахме да има някакъв таван, не искахме да рискуваме, но, както казах, чухме доводи и на държавите членки, чухме доводи и на депутатите и ще работим с всички вас, за да се търши решение. Сега искам да се спра и на въпроса за генно модифицираните организми. Това е много сериозен въпрос. Той е, е от интерес на всички законодатели в Европейския съюз, както и на всички европейски граждани. Всеки има мнение за геномодифицираните организми. И тъй като въпросът е сериозен, ние смятаме, е, че е, ние трябва да се отнесем към тях хоризонтално. Докато при подобен технически текст, който законодателен, едва ли е най-подходящото място, за да започнем работа по ГМО. Аз лично бих препоръчала да се придържаме към предложение, при което за предпочитане да не се включват ГМО в този регламент необходимостта да се привлече обществеността, всички партньори, изобщо е, гражданите, ние а, ние цитирахме съответната конвенция за гарантиране на информация за обществеността, как е, е, да взима участие обществеността в взимането на решения и взехме решение адхок по транспониране на The public is на Охуската конвенция, за да сме е, сигурни, че обществеността е, е взела надлежно участие в е, разрешаването на въпроса за инвазивните видове. Сега въпросът за изключенията за националните дерогации. Имаше доста искания на дерогацията да се гледа от различни гледни точки. Ние предлагаме първо да се спрем на оценката на риска. Оценката на риска да дава основание за включването на даден вид в списъка. При оценката на риска трябва да се видят научните доводи за щетите и за вредата. Е, трябва въпросния вид е, да вреди в целия Европейски съюз и трябва да се прецени е, пропорционалността на изкореняването на този вид и е, търговската полза, която вече е потвърдена на европейско ниво. Ние е, трябва много внимателно да претеглим доводите, когато се прави оценка на риска. Ние изцяло признаваме, че има някои видове, които са инвазивни, но въпреки това е, са разпространени на ограничени територии в определена държава членка имат економическа стойност и заради това оценката на риска трябва да включва и економическото отражение. Така че ние искаме да е, претеглим всички обстоятелства. Първо и основно да съхраним биоразнообразието, обаче не можем да пренебрегнем устойчивото развитие като цяло, а също така и економическите аспекти и създаването на работни места. И, и сега видове, които са в държави членки, които са родина или не на определен инвазивен вид, аз вече споменах. Според нас това е въпрос, който трябва да се разрешава чрез метода на субсидиарността. Надявам се да не съм прекалено дълга в изказването си. Ние изпратихме две предложения до докладчика и на всички чанове на вашата комисия. Ще продължим да работим по този въпрос. Ще работим с вас и е, с интерес очакваме продължаването на работата по този въпрос. Йохан Шпанд. Благодаря. Е, все пак е понеделник, така че всичко е през, пред нас. А сега господин докладчикът има думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички за оказаната подкрепа. Много ви благодаря наистина. Много високо я оценявам. А, сега бих искал да направя няколко коментара относно тревогите, които споделиха колегите, относно генно модифицираните организми. Изглежда, че съвсем изненадващо за мен тук стигнахме и до този много чувствителен въпрос. Ясно съм колко сложна е темата. Разбирам, че ГМО трябва да са част от разискването. И много се радвам, че НДП определи, определи като докладчик във сянка госпожа Сомър, която е специалист в селското стопанство и която много ми помогна и с а, готовност ще продължа да обсъждам темата с вас. На колегата от Зелените, да, говорим за изключения, но целта на тези изключения по никакъв начин не е да се намалява силата на предложението на Европейската комисия мога да ви уверя, че моето мнение от опита ми от 20 години преговори с обществените власти е, че първото и задължително условие за ефективна борба с инвазивните чужди видове е спазването на изискванията. И всички изключения, които предлагаме да се гарантира засилване на спазването на европейското законодателство от страна на държавите членки. И това изискване е от важно за успеха на целия законодателен акт. С изненада установих при преговорите с редица представители на националните делегации на държавите членки, че вече има подкрепа от тяхна страна, затова и се надявам, че ще успеем да достигнем добро равнище на разбиране с държавите в членки. Благодаря на господин Гебранти за много уместната забележка за изискванията за безопасност. Действително много внимателно ще разгледаме предложението и ще включим тези изисквания. И последният коментар за видовете, които са местни в някои части на държавите членки и са инвазивни видове за други части на Съюза. Разбира се, можем да обсъдим въпроси, да водим преговори с Европейската комисия, но тези преговори трябва да започнат от въпроса как ще се занимавам с основните проблеми, с основните такива възимни видове, като амброзията, като кралските скариди и други видове, които в момента представляват проблем. След като вземем тези конкретни видове, тогава вече ще решим принципно дали говорим за въпрос, който попада в принципа субсидиарност или това наистина е въпрос, който засяга Европейския съюз като цяло. Още веднъж много ви благодаря за днешното разискване и се надявам да ви видя утре на семинара за инвазивните чужди видове. Това е което имам да кажа към момента. Благодаря на Павел Пок. Благодаря за работата, за ангажимента. Крайният срок е 8 януари, 30 януари е гласуването в комисията в, на 12 февруари ще гласуваме, а в пленарна зала доклада ще бъде обсъждан и гласуван през март-април. А сега продължаваме с точка 12. Господин Зебер замества докладчицата. Благодаря. Аз, за съжаление, не мога румънски много добре, затова ще премина на английски. The show must go on, colleagues. <laughs> so, but let's, let's continue in English. I think it's easier. Наистина по-лесно ще е да премина на, да премина на английски. Йоанна е подготвила един текст, аз ще го прочета. През 2010 година постигна, при, е изготвено едно предложение за новите психоактивни вещества. След като бе оценен риска за човешкото здраве, Йоанна се обърне към комисията с желание за нови препоръки и конкретни мерки. Това са синтетични вещества, които се поемат от хората. Те предизвикват халюцинации и други психоефекти. Държавите членки докладват за различни видове такива вещества. Между 1997 година и 2012 година има над 200 подобни вещества. През 2009 и 2012 година броят на тези вещества се е отруил. Около 80% от тези вещества се срещат в повече от една държава членка. Има най-различни вариации на тези вещества в различни съединения. Те могат да се произведат на много ниски цени. Тези вещества застрашават човешкото здраве. Тези рискове се увеличават от факта, че липсва правилно етикетиране и инструкции за използване. Тези вещества се разпространяват често на черния пазар. Предложението съдържа система за обмяна на информация за новите вещества, включително комерциалните и индустриални употреби на тези вещества. Съдържа се и предложението за изтеглянето на тези вещества от пазара. Настоящето предложение е с номер 2005-387. В е, този документ се взема предвид факта, че Пазарът за тези вещества бързо нараства, но неговият контрол ще е, на... ще е дълъг процес. Вследствие на предложението на комисията, тези вещества би трябвало да бъдат изтеглени от пазара Вследствие на оценка на риска ще се случи това. Няма ограничения за вещества, които представляват малък риск за човешкото здраве. Ще има ограничения за вещества, които представляват среден риск за човешкото здраве, това означава, че те ще могат да се получават срещу рецепти, т.е. за търговски индустриални цели те ще могат да се продават, а вещества, които представляват висок риск за населението, тези вещества ще бъде, тяхната, употреба, тяхната употреба ще бъде ограничена до научни изследвания. Тук се намесват и наказателно-правни разпоредби. Тези разпоредби също трябва да бъдат адаптирани. Предложението на Йоанна е да се въведат някои елементи, които са свързани с компетенциите на ЕНВИ. Йоанна предлага някои изменения, които засягат Европейския орган по безопасност на храните, Центъра за превенция на заболяванията и Агенцията по химическите вещества. Тя се обръща към комисията за индикация на веществата, които представляват заплаха за човешкото здраве. Необходим е доклад с оценка на ситуацията. В член 5 от предложението се казва, информация, че информация трябва да се предоставя на Европол и други компетентни органи, които, която информация да спомага за идентификацията на подобни вещества и техните съединения. Интервенции са важни и трябва да включват изследвания, мониторинг на психоактивните вещества. Трябва да има и информация за потенциалните рискове и настоящото използване на психоактивните вещества. Трябва да бъдат разработени превентивни програми за използването на тези вещества по отношение на веществата от нисък риск за човешкото здраве, докладчицата смята, че трябва да сме много внимателни по отношение на типовите, типовете рискове. Как могат да се определят ниските рискове? Докладчицата смята, че оценката трябва да е много прецизна и да се вземат предвид допълнителни фактори, а именно съд, съ, съвместното действие с други вещества и частотата на вземане на съответните медикаменти. Докладчицата приветства предложението за регламент Феноменът на новите психоактивни вещества е нов феномен. Той е много опасен. Затова докладчицата смята, че регламента трябва да бъде подкрепен от усилията на държавите членки. Докладчицата благодари на останалите докладчици в Сянка, на господин Проташевич. Благодаря. Благодаря казва председателят. Един докладчик в сянка е сред нас. Той има думата за изказване. Ευχαριστώ боли, кирия проедре. Благодаря, господин председател. Благодаря. Това е област, която покрива много различни измерения. Не може е, да се приеме само един единствен подход към всички тези вещества. Поради което, ако погледнем новите психоактивни вещества, например канабиса, трябва да си припомним какво вече е на пазара – и какво е положението с регламентите в момента. Много психоактивни вещества, е, които се обсъждат от държавите членки до ООН, е, се увеличил чувствително през последните години. Това е, цифрата е вече стотици. Например, държавите е, членки е, говорят за превенция, докато има стотици нови психоактивни вещества. Е, това е проблем във връзка с риска и способността на държавите членки да знаят какви вещества вече има. Някои от тях са идентифицирани за тях е, е, те са отчетени, но много от тях вече не са в обращение или пък употребата им значително е намаляла. Ето защо е необходимо е, бързо да се припознават веществата, да има регламентиране и да се знае как се отразяват те на човешкото здраве когато се прави оценка на риска, се вижда, че добри, дори най-добрата система за регламентиране и издаване на разрешения, системата изостава, защото винаги има нови вещества, които не могат да бъдат подкри, покрити от правилата. Ето защо е, за всяка система ще бъде трудно да е, бъде в крак е, с реалното състояние и реалния брой. Аз е, е, смятам, че в предложението на комисията не се съдържа разрешение на проблема. С други думи, не се решава въпроса с замяната на дадено вещество. Дадено вещество може да бъде заменено с друго, особено при индивидуална употреба е, Канабиса е специфичен случай и ние трябва да се справим на него от гледна точка на вътрешния пазар. Така че е, промените са бързи, има вещества, е, е, които още не са отразени. Може би това вреди на общественото здраве. Ние трябва да ги наблюдаваме, защото отново повтарям, броя на веществата е голям, трябва да се види и какви хора ги употребява. Тоест, това предполага промяна на формите на мониторинг е, трябва да има ранно откриване е, и ранно предупреждение за възможните опасности трябва да се оцени е, защитата на потребителите и заплахата за общественото здраве. Трябва да видим е, какъв законодателен подход е, има до сега. Подходът е различен по отношение на потребителите, на общественото здраве. Например, в Нова Зеландия положението е много интересно. И аз а, мисля, че има а, интересен подход там а, за изследване на следващия ден. Аз мисля, че ние можем да се получим от опита на Нова Зеландия. Ние сме провели изследвания и това би трябвало да ни помогне за справенето с проблема. Нека да започнем най-напред с преглед на най-добрите практики в други части на света. Е, специално това се отнася за канабиса. А, особено а, е, практиката в Нова Зеландия може да, можем да се получим от практиката. а, е, наказателните мерки са също подход. А, наказателни мерки към индивиди или групи потребители. Други активни вещества са различни е, от традиционните наркотици и е, регламентирането им. Е, ние е, трябва да преценим и оценката на разходите е, трябва да преценим е, и различния происход, как се отразява това на общественото здраве. Аз мисля, че е важно хората да са все по-добре осведомени. Това засяга и агенциите, които отразяват новите вещества. Всичко това предполага прозрачност и мониторинг за потребителите и за общественото здраве. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um, много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика госпожа Тунеско за много конструктивният проект доклад по регламента за новите психоактивни вещества. На първо място приветстваме фактът, че докладчика споделя нашите тревоги, свързани с предизвикателството, които представляват новите психоактивни вещества. Радваме се, че споделя нашите тревоги, свързани с а, честите спеш... случаи на спешни проблеми и бързо разпространение на този вид нови психотивни вещества на пазарите в Европейския съюз. Това е проблем, който действително трябва да се разреши на европейско равнище, тъй като това е едно европейско предизвикателство. Съвсем накратко ще се спра на данните, които тя спомена. Действително увеличава се броя на психотивните вещества непрестанно. 73 нови вещества бяха нотифицирани на Европейската комисия миналата година. Броят, който ще бъде идентифициран тази година, ще бъде най-малко същият и като цяло над 300 нови психотини вещества са се появили и голяма част от тях продължава да са в обращение на, по пазарите в Европейския съюз. И казвам с думи, в момента има повече нови психотини вещества на пазара в сравнение с незаконните наркотични вещества, тъй като съгласно Конвенцията на ООН общият брой на незаконните наркотични вещества е само 230 24. Очевидно е, че тук говорим за един европейски проблем, защото единният пазар позволява свободното движение на тези вид вещества и то е факт. Както, както почерта и самият докладчик, 80% от тези вещества се намират в повече от една държава членка. На много място е фактът, че докладчикът споделя нашето мнение, а именно има нужда от предприемане на по-строги мерки на европейско равнище за борба с новите психоактивни вещества. И именно в е основната цел на проекто регламента. Ние предвиждаме по-строги мерки по цялата брига от съобщаване, обмен на информация между държавите членки, през оценката на риска, който представляват тези вещества и през цяла поредица от мерки, които можем да използваме за справяне с този проблем проекторегламента има за цел да предостави по-ефективен и по-интелигентен отговор на появата на нови психоактивни вещества, чрез даване на възможност за по ранно по-ефективно предотвратяване на разпространението на тези нови психотини вещества, дава също така възможност за по-целенасочен отговор, като се разграничава равнището на риск на всяко едно психотино вещество. Казвам накратко, Смятаме, че докладчикът на госпожа Антонеско е конструктивен, той според нас се насочи в добрата посока и се опитва по много ефикасен начин да засили аспектите на предложението, свързани с общественото здраво, като едновременно с това запазва основната логика и основните елементи на предложението, предложено от Европейската комисия. Уверени сме, че докладчик, докладците в сянка и цялата ваша комисия, ресурна комисия в Европейския парламент ще изиграе много важна роля в подобряване на нашето предложение, засилване на аспекти, свързани с общественото здраве на това предложение. И мога само да се съглася с преждеговорившия, а именно законодателството е много важно за справяне с проблема с новите психоактивни вещества. но също така трябва да инвестираме в превентивни дейности, лечения и привличане на вниманието на обществото върху, към тези нови психоактивни вещества. И разбира се, винаги сме готови да търсим възможно най-добри примери за подражание по целия свят да справя с този проблем, който действително е много сериозен. Благодаря ви. Е- Благодаря. С това приключваме дебатите по тази точка. И ако нямате нищо против, преминаваме към следващата точка.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 Става дума за елементите на наказуемите деяния в областта на трафика на наркотици. Борбата срещу новите психоактивни вещества е голямо предизвикателство за последните години. Новите психоактивни вещества са често легални вещества и се разпространяват като такива. Въпреки това, те застрашават здравето, особено на младите хора в Европейския съюз. През последните години наблюдаваме много големи щети, нанасени върху човешкото здраве, а даже и смъртни случаи са регистрирани вследствие на употребата на нови психоактивни вещества. Феноменът е познат и извън Европейския съюз, и извън Европейския съюз има правила и регулация, но този пазар е много гъвкав. Веднага, щом, една, е, щом едно вещество бъде забранено, сменя се формулата, химическата формула и пазарът не пресъхва. Така че, мисля, Предложението идва много на време. То разширява обхватното поле на веществата. С това предложение се надяваме да намалим съплахите върху за човешкото здраве. Освен това, предложението допълва определението за психоактивните вещества. Аз имам също предложение в това отношение. би трябвало определението да включва и съединенията на отделните вещества, защото веществата се срещат в различни комбинации. Мисля, че съединенията е, са нещо, което трябва да се включи в новото предложение. Това е нещо ново. По принцип, мога да кажа, че разширяването на рамковото решение, разширяването с е, елементите на наказуемите деяния е нещо положително. То трябва да бъде подкрепено, според мен защото психоактивните вещества са опасни и те трябва да бъдат обхванати от наказателното преследване. До 7 е срокът за подаване на допълнение. Следващият оратор има думата. Е Крузогелос? Господин Крузогелос. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Сега това ми напомня дискусията, която вече водихме. Ние трябва да признаем, че борбата срещу наркотиците претърпя неуспех защото не засегна търсенето и предлагането на тези вещества и не намали вредата както за конкретните индивиди, така и за обществото. Тук в парламента ние наколкократно сме говорили на тази тема, още 2009 година. Аз искам да кажа, че е, има вещества, които преминават през брънките на мрежата и не са регулирани. Има международни проучвания, които е, подробно отчитат е, е неуспехите на настоящия подход – и аз мисля, че е, няма никакво съмнение, че при настоящата система е, се засилва търговията е, и изобщо престъпността. Аз мисля, че това е мисля, че това е проблем, който ние не можем да оставим на на, на, на, на големия бизнес. Проучванията на ООН сочат именно това. Виждаме, че има все по-чести случаи на зараза от ХИВ. Ако погледнете и тези, които употребяват забранени вещества, виждаме, че цифрите растат, е като разбира се има и престъпен състав. Има престъпен състав и и е, това, повече от когато и да било, показва, че не сме се справили с ситуацията, особено е, с е, престъпния състав. Говорим и за общественото здраве, говорим за това, че се натрупват огромни печалби. В Гърция се наблюдава все по-честа зараза от ХИВ. Това разбира се е различно в различните страни, но има има агенция, която осъществява мониторинг на наркотиците и на зависимостта от тях, виждаме, че все повече расте търсенето, особено на синтетични наркотици. Е, все повече хора използват тези забранени от закона вещества. Е, ние трябва е, да търсим резултат, да се намали потреблението, освен това, престъпният състав е много важен, още повече, че интересите на криминалния свят са много големи ние, е, защото те продължават да се възползват от система, е, когато веществата просто са забранени. Е, опит е богат, трябва да излечем полука, трябва да имаме предвид, че прилагането на законите не водят до оптимални резултати за здравето на хората, за конкретния индивид. Е, политиката, която се прилага сега, е, просто увеличи зависимостта от наркотиците, особено сред младите хора. Забраната не доведе до резултати, а тъкмо обратното е, насърчава незаконната търговия и ние трябва да гледаме на този въпрос от гледна точка на общественото здраве и намаление на вредата. Е, както вече казах, е, парламента е, има богат опит в дискусиите си, но отново трябва да погледнем препоръките, които сме изработили при други поводи. И може би трябва да променим подхода си и вместо да прилагаме закона, Вместо да тръгнем по е, този път, трябва да е, се получим от опита на Холандия и се стигна до заключението, че намалението на вредата е най-добрия повод. И е, ООН е, посочва и Политична, менеш, политична, Америки. ние трябва да се опитаме да изтеглим килима изпод Уругвай е, Уругвай е чудесен пример. Трябва да изтеглим килима изпод краката на престъпниците, защото прилагане на закон вече е, е система, която ни е добре позната. Добре е да погледнем какво става извън Европейския съюз, да видим най-добрата практика, нека да видим каква е альтернативата, нека да не мислим, че няма альтернатива. Важното е да се раздели употребата от незаконната търговия. И, и може би тогава ще можем да се заемем реално с проблема. Благодаря ви. не сме разгледали много внимателно предложението, но разбира се, ние сме за по-строги правила в тази област с моята група, но трябва да гледам подробно предложението. Госпожа тела има думата. Благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на колегата Антония на която не може да присъства днес. Госпожа Паванова би искала да поблагодари на докладчика за изготвеният проекто доклад и смята, че съместна ни работа по това досие трябва да допринесе за подобряване на проекто регламента за минималните изисквания за борба с трафика на дрога. Приветства се предложението за регламент за новите психотинни вещества и съответната измяна на стоящият регламент. Според нея тази промяна е важна, за да има, за да договорим на промените, които настъпват. В частност трябва да се промени дефиницията за наркотици и да се определят наказателно-правните аспекти, за да може да се намалят трафика на дрога в Европейския съюз. Предполага се, че незаконният пазар с дрог в Европейския съюз се в води до печалби в размер на 70 милиарда евро годишно за престъпните мрежи. Нашият докладчик в Сенка държи да е, че организираната престъпност печели много от този пазар и затова трябва да се борим с трафика с дрога. Важно е да имаме законодателна рамка, но е важно също така предлаганите мерки да са научно обосновани. Госпожа Парландова очаква по-нататъчното сътрудничество с докладчика докладчица в сянка. И особено важни за нея са аспекти свързани с приятното здраве и заплахите за здравето на човека. Благодаря ви думата. Има представител на Европейската комисия, ако искате съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да благодаря на докладчика господин Соник за много консултативният му доклад относно директивата, изменяща настоящата директива относно психоактивните вещества. Действително, целта на това предложение е да се допуснат някои психоактивни вещества, или по-скоро най-опасните нови психоактивни вещества да могат да бъдат подлагани на наказателно-правни санкции като а, наркотици. Затова трябва да се промени определението за наркотици, за да може и новите психоактивни вещества да попаднат в същата категория като незаконните наркотични вещества. Радвам се, че господин Саксоник споделя ваше, нашето мнение, а именно, че най-опасните нови психоактивни вещества следва да се наказват с наказателно правни санкции. Също така ние сме убедени, че предложенията на господин Соник относно необходимостта да се разяснят някои разпоредби на, на протодирективата и също така предложението му да се съсредоточим върху смесите от нови психотивни вещества са много полезни и много конструктивни предложения. С нетърпение очакваме по-нататъчната ни съвместна работа с вашата комисия за да можем да засилим още повече това предложение за проекто резолюция. Podziękować и комисии е, послам, които забира. Докладчикът. Благодаря на комисията, благодаря на колегите. Неказателното преследване е важен аспект в борбата срещу тези вещества. На моя гръцки колега искам да кажа, че имахме проблем преди няколко години с консумацията на психоактивни вещества от младежите, особено от младежите, и за това ние решихме да реагираме много бързо. Резултатът беше промяната на тази директива. Особено искахме да включим съединенията на тези вещества. Die 7 януари е крайния срок за подаване на изменения. В комисията на 30 януари ще гласуваме досиета. А сега точка 14. Обмен на мнение по темата клониране на животни. Фонът на размяната на мнение е бъдещата резолюция. Так, Мар има думата. Благодаря. Аз съм против клонирането. И... Е, тази теза ще защитя и в Комисията по правни въпроси, където след малко а, ще участвам в заседанието на координаторите. Колегите от Зелените са също против. Виждам някой от тях тук. За какво става дума, в крайна сметка? Става дума за консултациите, с Novel, с консултациите около Novel Food. Те се провалиха, защото комисията не искаше да вземе отношение към клонирането. Тя обаче обеща да направи законодателно предложение. Все още чакаме това законодателно предложение. В доклада Окони се каза много ясно, че искаме и че имаме нужда от едно такова предложение. За това Затова и направих, отправихме устният въпрос към комисията. По време на обсъжданията за етикетирането на ковещото месо се породиха различни слухове. Американското министерство по храните ам, оповести на своята интернетна страница, че комисията няма да направи предложение за забрана на клонираните животни и продукти от тях. Затова ние питаме комисията какво се е случило до момента, има ли оценка на въздействието, защо тази оценка не е публикувана, а, какви са разпоредбите за етикетиране специално по отношение на продуктите от клонирани животни и техните и тяхното поколение. Искаме становище от комисарите, от компетентните комисари. Искаме да знаем дали комисията ще третира темата в трансатлантическото споразумение. Сега чухме, че Европейската комисия следващата седмица ще излезе с предложение. И аз поглеждам към комисията, виждам колегите, че са все още тук, добре, и ако те наистина излезат с предложение, трябва да кажа две неща. Значи, ние отдавна чакаме някаква реакция от комисията. Би било учтиво от нейна страна, би било учтиво комисията да ни информира за, за намеренията си. Сега може може би все пак комисията няма да излезе с предложение, защото в противен случай трябваше да ни информира до момента. Ако обаче това се случи, аз съм готова за реакция. Einmal einen Vorschlag äh, einer Direktive, einer Richtlinie zu От една страна, Очаквам предложение за говеждото месо от клонирани говеда и безопасността на страните. В предложението на комисията е залегнало следното. Значи, клониране на животни, клониране на ембриони и нищо друго. Нищо от следващото поколение на клонирани животни. Т.е. нямаме нищо което да ни интересува в предложението на комисията до момента. Сега, продукти, които да се разпространяват на пазара от клонирани животни. Ня да видим какво казва комисията по този въпрос. В член 3 се казва а, следното. Държавите членки трябва да осигурят неразпространението на продукти от клонирани животни трябва, освен това, продукти, разпространението на продукти от клонирани животни, които са внесени от трети страни, трябва да отговарят трябва да отговаря на съответните разпоредби. Какво означава това? В крайна сметка това означава, че навсякъде където е разрешение, клонирането, може е, тези продукти да бъдат внесени в Европейския съюз. И освен това, на второ място, това означава, че това е истински скандал. Ако искате да направите подарък на американците, направете го по-интелигентно. Значи, вие смятате, че парламента няма да обработи досието, то, на това се надявате. Новият парламент се надявате, че няма да знае какво да прави с това досие. Надявам се обаче да има достатъчно колеги, които да знаят за какво се говори. Мисля, че обаче от ваша страна това е нахалство. Ние винаги сме казвали, че не искаме клонирането на животни. Не искаме и продукти от клонирани животни. И сега това, това послание изглежда не, се, не е достигнало до комисията. Значи, надявам се, ако е, комисията приеме това предложение, ние трябва да изпратим много ясно послание, много еднозначно. Председателят, ние решихме да напишем писмо. Аз го написах. И в него казваме, че не би трябвало да се отслабват изискванията и регулациите, защото в противен случай, ако се сбъднат предвижданията на госпожа Ротберент, това ще означава обявяване на война към парламента. Корин Люпаш има думата, а след това Бацитас и следващите оратори. Господин председател, едва ли ще се очудите, че изцяло споделям възмущението, е, което току-що изрази моята колежка. Двата документа, които стигнаха до мен преди 10 минути са недопустими, нетърпими, абсолютно непоносими. Мога да умножа е, всички прилагателни. Е, парламента ясно заяви, че не иска клониране. Преди години заявихме ясно това. Е, имаше дискусия, ние проявихме изключителна добра воля. Както вие сам напомнихте, господин председател, ние искахме трансакционално разрешение. Сега, текста, ако е в този вид, в който ни го изпращат днес след обед, по никакъв начин не предвижда информация до потребителя. Господин председател, въпросът ми е ясен. Комисията решила ли е окончателно да е, пусне в Европейския съюз съюз подобно производство, като изцяло пренебрегва информацията на потребителите. След е, кризите, които преживяхме наскоро, като американското, бразилското и аржентинското месо ще замени европейското месо е, и е ли комисията сериозна? Ако е сериозна, тя не може да ни предложи текст от подобно естество. Той е абсолютно недопустим за нашите съграждани огромното мнозинство от нашите съграждани не иска да яде клонирано е, месо. Месо от клонирани животни или от тяхното поколение. Никой не иска такова месо. Огромното мнозинство не го иска. Ако освен това, не му се даде възможност да прочете на съответен етикет какво му се предлага, въпросът е абсолютно ясен. Те ще престанат да потребяват. И ще има нова криза в животновътството в Европейския съюз, която ще бъде абсолютно несъизмерима спрямо кризата, която вече преживяхме. Искам да чуя какво ще каже комисията. Председателят, благодаря на Корин Люпаж. Е, следващия оратор не е тук. Сега давам думата на Коньяк. Благодаря ви. Като съдокладчик по иновационните елементи, аз изцяло, аз наблюдавах много отблизо цялата практика по клонирането. Винаги ще се спомням 28 марта 2011 година, когато опит за помирение претърпя неуспех. Както знаете, аз съм против клонирането на животните, против клонирането на животни предназначени за човешко потребление. Не съм единствената. парламента, поне доколкото се спомням, и тук се повтаря по време на дискусията, прие позиция в същия смисъл. Ние не спазваме хуманното отношение към животните, да не говорим за етичните проблеми, които възникват. По време на последния трилог по иновационните елементи Европейския парламент предложи последен вариант за решение. Съвета го отхвърли като се предвижда разпоредба да се забрани поколение от клонирани животни, етикетиране на клонирани животни, а самото клониране също би трябвало да бъде забранено на пазара. Искам да подчертая, че е, това искане за забрана трябва да остане непокътнато ние смятаме, е, че подобно предложение няма никакво положително е, отражение нито върху хуманното отношение към животните, е, нито информацията на потребителите. Ние просто не можем да осъзнаем как може Европейската комисия да проявява такава глупост. Това предложение е дори занижава изискванията спрямо последното предложение, което предизвика бунт в Европейския парламент. Мисля, че това е обществена тайна в Брюксел. Тези два документа са доказателство за тази обществена тайна. Не знам дали Европейската комисия възнамерява да предложи подобен текст на Европейския парламент. Ако тези е, два документа са позицията на Европейската комисия върху клонирането на животни, е, е, това означава да се отмени всякаква забрана върху клонирането на самите животни, както и да се отмени забраната на клониране на животни, предназначени за човешка консумация. Това са двата реални проблема. Това са два проблема, които се съдържат в предложението. От все сърце се надяваме това да не е окончателното предложение на Европейската комисия. Е, това ще бъде проблем и пред предстоящото споразумение за свободна търговия с Съединените щати. Няма продукти от първо поколение клонирани животни. Такива няма. Те не са пуснати на пазара. А, освен това, в това предложение не се говори изобщо за поколението на клонирани животни. Е, самите клонирани животни не трябва да се продават. Комисията вероятно го знае. Първо, те са много скъпи. Всички го знаят. Аз изпитвам е, страх за европейското законодателство и за неговото качество, ако комисията не промее това. Ако не правим нищо а, е, за поколението от клонирани животни, значи, че нито един проблем не е разрешен. Подобно на колегите, искам да напомня, че трябва да сме много бдителни, защото Европейската комисия не се използва да се позове на член 354 вместо на член по силата на който ние можем да направим предложения за изменения. И ако се позовем на този член, ние като парламент трябва да отговорим само с да или не. Ако Европейската комисия ни предлага такова предложение, аз мисля, е, че тя поставя под заплаха хуманното отношение към животните, здравето на потребителите и изобщо бъдещето на общественото здраве в Европейския съюз. Да отима колегата Стивенсън. Много ви благодаря, господин председател. Господин председател, много внимателно се изпомням как цяла нощ водихме тристранни преговори преди три години. Заседавахме наистина по цяла нощ и на времето всички присъствахме тъй като това беше едно от първите тристранни преговори след сил на договор от Лисабон и за това действително се опитвахме да покажем нашето влияние, нашата сила. Но за нещастие преговорите се провалиха и по никакъв начин не искам същото да се повтори отново тук. Много напълно уважавам казаното от Катика и казаното от Дагмар, и част от а, причините за провала според мен беше липса на практичност на нашето предложение. Говорихме за, предлагахме забрана на първото поколение а, потомци на клонирани животни, но също така и на всички следващи поколения. А това, според мен, е абсолютно неприложимо на практика. Разполагам с писмо на Федерацията на ветеринарите в Европа, в което се твърди, че няма никакво доказателства, че има заплаха за безопасността на храните от по-нататъчните поколения. Разполагаме се с писмо на Британската организация на ветеринарите, където се твърди, че продуктите, храните от продукти, идващи от клонирани животни, техните по-нататъчни поколения не представляват никаква заплаха за безопасността на храните. Така че аз нямам нищо против да има система за последяване на първото поколение клонирани животни, хранителни продукти от с такъв происход и недопускането им на пазара. Но както каза и господин Декурт, Американците нямаха избор, защото според техните учени няма заплаха. И ако ние наложим забрана, това ще доведе до истинска търговска война, на фона на която войната за бананите от преди 10 години ще се струва като някакво малко скарване. Така че, моля ви, нека да не се насочваме към пълна забрана, защото в противен случай американците ще атакуват редица други европейски продукти, които по никакъв начин не са свързани с клонирането и ще забранят техният износ от Европейския съюз към щатите. Аз определено искам да избегнем нова търговска война с щатите, и настоявам, че всички мерки, които предприемаме, трябва да са напълно научно обосновани. Ето защо, ако твърдим, че има опасност за потребителите в Европейския съюз от потребяването на хранителни продукти с происход клонирани животни, трябва да можем да докажем тези твърдения. А ако Британската организация на ветеринарите и Федерацията на ветеринарите в Европейския съюз твърдят, че няма опасност за хранителната верига, тогава откъде идват тези научни твърдения? Моля да ми отговорите. Разбирам, че координаторите са постигнали консенсус, чувам и критиката от страна на Европейската комисия, но комисията трябва да основава своята работа на научни твърдения. И ако не разполагаме с тези научни твърдения и ако не изберем един по-прагматичен начин за постигане на забрана, а според мен трябва да се стремим само върху забрана на първото поколение клонирани животни, то в противен случай отново ще стигне до провал, които ще доведат до провал на всички наши надежди. Така че се надявам този път да правим малко повече здрав разум, господин председател. Благодаря ви, думата има Петър Лесе. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, <clears throat> искам да се извиня от името на колежката Зомер, за съжаление, тя има смътни случаи в семейството и за това не е тук. От името на госпожа Зомер и от мое име ще кажа нещо от името на политическата група ВНП. Знам, че предложението ще бъде предоставено на обсъждане този тази сряда. Разбирам, че нещата са сложни и страшни, но надявам се не толкова страшни. Комисарят се опитал да изготви позиция, която за парламент е приемлива като изходна точка за по-нататъчен дебат. За съжаление обаче, той не е получил подкрепа в рамките на комисията и за това искам да помоля колегата, ако колегата от комисията да си отбележи критиката. Той е присъствал на всички предходни заседания. Знае, че има служби на комисията, има комисари, които работиха против парламента, нека те знаят, че парламента си е взел бележки. Добре, споразумението с щатите е важно, добре. Обаче, ако включим в споразумението за свободна търговия защита против клонираното месо, а не знае как ще реагират хората. Хората, е, хората не искат клонирано месо. Сега не може да кажем, искаме да имаме альтернатива е, споразумение с щатите или приемане на клонираното месо. Това, което каза господин Стивенсън, да, добре, правилно е. Вярно е, че няма научни доказателства за това, че месото от клонирани животни или от техните потомци застрашава човешкото здраве. Но, както казаха и колегите, необходимо са допълнителни изследвания. Това е много емоционална тема. Никой не може да каже. със сигурност твърдя, че няма нужда от паника. Но има и друг фактор защита на животните. Е, този фактор не може да се игнорира. Той е фактор при Световната търговска организация, фактор е при други международни споразумения. След като имаме такъв казус, трябва да имаме и правила, които да го регулират. Това, което искахме и което записахме в писмото за координаторите, трябва да кажа, че нашата формулировка е много дипломатична. Трябва да имаме регулация за първото поколение клонирани животни. Но не знае дали това, което каза Леотар е правилно. В такъв случай бихме имали проблем. Е, комисията трябва да е по-готовна с, към компромиси. Нещо важно, надявам се, се то да ни помогне, в нощта на преговорите нямахме подкрепа на федералното правителство. Опитахме много неща, но Министърката каза тогава, аз съм на страната на парламента, но тогава имаше либерален министър на економиката. Нямаше споразумение на федерално равнище. Затова в договора на коалицията бе записано, че Германия е за забраната и за етикетирането и проследемостта на клонирано месо. Мисля, че с, това, с тази формулировка е, сме доста добре подкрепени. Освен това, аз съм за съвместното взимане на решение. Сега, ако искаме да получим споразумението с американците, трябва да вземем на сериозно грижата на потребителите. Ако пък не го искаме, то нека комисията да дойде да, да направи още подобни предложения. Аз, казва председателят, трябва да тръгна след малко. Но съвсем ясно искам да кажа, че това не е първото споразумение, което е осуетено от парламента. И за нас ще бъде удоволствие, ако има и по-нататъчни подобни предложения, да поставим под въпрос едно подобно споразумение. И явно ни очаква очакват интересни преговори следващите месеци. Много е важно да получим истинското, конкретно, крайно предложение от комисията. Ако то изглежда по този начин, както казаха колегите, колегите това би било а, плесница в лицето на потребителите. Не може тук да има отстъпка и трябва да ви кажа, колеги, ние сме онези, които е, сме в контакт с потребителите, с гражданите. И това е в крайна сметка нашата отговорност. Трябва да я вземем на сериозно. Е, подобни ситуации виждаме при много досиета, но тук тук виждам голям потенциал за проблеми. Сега аз трябва да участвам в три, трилога по а, Тюна. Следващият оратор има думата. Много ви благодаря. Темата наистина е много важна. Тя е важна както за сърските стопани, така и за економиката като цяло и за общественото здраве. Разбира се, искаме да продължаваме с търговските си отношения, искаме да се развива търговията, но това развитие трябва да се извършва в, по начин, който зачита околната среда, общественото здраве и всички други важни за нас елементи. Не можем да си позволяваме да водим търговия за сметка на други тези на тези го споменати елементи. Да, искаме да продължим търговските отношения с Съединените щати, но трябва просто да признаем, че нашите норми за защита на общественото здраве, потребителите и околната среда са по-строги в сравнение с американските. И предложението на Европейската комисия, представено от колегите, ни кара да настояваме, че другите важни елементи различни от търговията, трябва да се вземат предвид, а именно общественото здраве, защитата на потребителите и околната среда. Трябва също така да се придържаме към принципа на, на превенция. Не бива също така да избързваме с решението си, не бива да казваме чисто и просто, ами няма някакви причини да сметваме, че ще има проблеми, да, чисто и просто да оставим вратите отворени за всякакъв вид катастрофи. Така че нека наистина внимателно да разгледаме всички аспекти, включително и е, хуманното отношение към животните и защитата на животните. Смятам, че позицията на Европейският съюз вече е изготвена и тази позиция е да призовем за забрана на клонирането и забрана за пускане на базара на продукти от клонирани животни. Ето защо най-малкото, за което трябва да настояваме е съответните строги норми за етиктиране етикетиране, извинете, които дадат възможност на потребителите да са наясно какво се съдържа в продуктите, които те консумират. В Съединените щати няма такава система за проследяване по отношение на клонираните животни от второ поколение, но това е проблем, с който трябва да се справим. Защото това очакват от нас гражданите. Така че скоро, преди изборите за Европейски парламент, не искаме хората прибързно да стигат до заключението, че Европейският парламент не е в състояние да защитава своите граждани. Така че трябва много ясно да кажем не на клонираните животни, продукти от клонирани животни. Благодаря ви. С това приключва разискването по темата за клонирането на животни. И отново даваме думата на Европейската комисия. След всички, които ви отправихме, почти ще да забравя да ви дам думата. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole. Благодаря, господин председател, че ми давате думата за трудна дискусия. Ние е, чухме всички строги критики срещу комисията. Аз мисля, че господин Гизо добре обобщи е, в какво състояние на духа комисията е взела своето решение. Знаете, че в колегиума на комисарите на 27 ноември се проведе първа ориентировачна дискусия и колегиумът реши предложенията, е, които ще бъдат е, отправени до съвета и до парламента в сряда на 18 декември. Не знам вие какви документи сте получили. Вероятно е неконтролирано е изтекла информацията, защото тези документи са поверителни за комисията, но дискусията продължава. Дискусията продължи днес в комисията. И не знам дали сте получили реалните документи, е, които са обсъждани. Така че аз е, не мога е, да предпоставя какво предложение ще бъде направено в сряда. Обаче по време на дискусията е, стана ясно, е, че има много центробежни сили в комисията. Причините са различни, е, предполагам, че вие ги отгатвате, но така или иначе дискусията в колегиума на комисията са тайни и аз не мога да разкривам тайните тук. Е, искам да посоча ангажимента, който пое господин Дегюхт, особено е, тук, пред вашата комисия. Той е, Предло... Той обеща да направи предложение за клонирани животни и за Новел Фуд за средата на 2013 година. Значи с 6 месеца закъснение, след 2 дни е, колегиума ще направи предложение. Ако обаче реши да направи предложение, Всъщност, закъснението се дължи е, не поради работата на комисията, а поради интензивната дискусия в нейните различни служби. Дискусията беше трудна, е, не е моя работа да разкривам тук всички тайни, но мисля, че това, което каза господин Лизе, е... отговаря на истината. В службите на комисията обаче имаше големи разногласия. В вашата резолюция вие говорите за оценка на въздействието. Е, то беше направено, ще бъде публикувано едновременно с предложението. Е, ще го получите няколко дни след сряда. Но ще видите, че все пак имаше определени граници, които не могат да се прехвърлят. Например, оценката на економическото въздействие при кланирането, например, в Северна и Южна Америка, е, трудно се оценяват. Защото това са частни действия, е, те не се контролират от националните власти. Говорим е, за Северна Америка и за Южна Америка. Е, и частния сектор не иска да съобщава економически данни за броя на клонираните животни, за семената течност от биковете, количеството на произведеното месо и прочие е, е, помирението от март 2011 година претърпя неуспех. Откровенно, ние не мислим, че причината за това е комисията, а заради е, е, разногласията между парламента и съвета. С е, амбициозни предложения от страна на парламента, е, много по-умерени предложения от съвета и тъй като позициите се разминаваха, помирението претърпя на успех през март 2011. Комисията беше открита за предложение, което бих определил като умерено, междинно, но е, председателя на вашата комисия наскоро отново описа писмо до нашия комисар. Е, той, искам да ви кажа, че комисар Борч ще му отговори още в сряда. В момента, в който колегиума на комисията вземе решение, отново казвам, ние не можем да изпреварваме решението на комисията. Е, смешно би било да отговаряме на писмото, ако колегиума все още не е взел решение. Това е причината, поради която председателя на комисията не е получил отговор, но е, е, отговор ще е непосредствено с взимането на решението. Ние разбираме всички атаки срещу комисията, във връзка с дискусиите с американците по споразумението за свободна търговия. Е, естествено, всеки е свободен да има свое мнение, но Комисията не е изразила становище по този въпрос, макар че, както знаете, тя е заявила ясно какво мисли за ГМО и за хормоните. Господин Баросо заяви, че това няма да бъде включено в обсъжданията на споразумението за свободна търговия с Съединените щати. За ГМО и за хормони няма да се говори. На, на времето комисията все още обсъждаше клонирането но е, все още въпросът не е обсъждан с американците. Но за никого не е тайна, че американците оказаха силен натиск върху всички държави членки, вероятно и върху вас, вероятно и върху комисията, за да се избегнат предложения за етикетиране на месото от първо поколение. Все пак искам да напомня, че предложенията, които ще бъдат направени, ще бъдат научно обосновани и най-вече върху е, хуманното отношение към животните. И ясно е, че Клонирането води до смъртност, до нарушение в репродуктивното здраве, води до аборти. Е, това поставя под заплаха хуманното отношение към животните, е, както у майките е, носителки, така и у поколението, което се ражда след клониране. Поради тези научни причини, свързани с хуманното отношение към животните, ние правим съответното предложение. Тези причини обаче не съществуват за първото поколение. Ако първото поколение е плод на конвенционално възпроизводство, от изкуствено осеменяване, тогава няма проблем а, с а, това първо поколение и по-специално с хуманното отношение към животните. И накрая искам да кажа за това, което вие споменахте, че за бъдеще дискусията ще бъде трудна. Комисията пожела е, да е, удържи на обещанията си. Барш пред парламента, председателя на комисията Баросо в последствие, може би предложението е, няма да ви допадне, дори е сигурно, но все пак е, заслугата е, че от това предложение ще се породи дискусия поне в парламента. Имаше един вариант из въздуха е, да се направи предложение пред следващия парламент. И е, му обаче реши да го направи сега, за да се спази обещанието и за да може този парламент който много активно беше участвал в е, трилога от марта 2011 година, да го обсъди. Виждате, че все пак е, комисията е, взима под внимание желанието и нуждите на парламента. Отново повтарям, може би ще бъдете разочаровани от липсата на амбиция в предложението, но предложението е обект на труден компромис в колегиума, в комисията като колегиум. И двете институции, парламента и комисията като колегиума, вашия парламент и следващия, съвместно с съвета, да намерят решение по този текст, като имате предвид, че ако дискусиите отново завършат с неуспех, тогава си оставаме на настоящото положение. Няма забрана. Клонирането в Европейския съюз в момента не е забранено. Независимо от това е, дали ще бъде за научни изследвания или за видове на изчезване, но също така и за храна на хората. Клонирането не е забранено, и нов неуспех на дискусиите ще запази това положение, което не е благоприятно за хуманното отношение към животните. С това искам да приключа, господин председател. Е, като отново ви благодаря за това, че започва дискусията, макар че комисията се почувства нападната, но ще спомена е, на е, когото трябва за дискусията. I do have one additional question for you. Uh... Благодаря ви. Имам още един въпрос към вас. Твърдите, че за комисията е много трудно да отговори на писмото на нашия председател, господин Гроте, тъй като колегиума на комисарите все още не е взел решение. При все това, вие не изключвате възможността да започнете преговори с Съединените щати по тази тема, преди политическата дискусия между европейските институции да е приключила. Твърдите, че Европейската комисия ще се основава на научните данни, с които разполага като основа за тези преговори. Не смятате ли, че същото, същия принцип се прилага и в този случай? Тоест, Европейската комисия не би следвало да започва преговори с Съединените щати по споразумение с свободна търговия, преди да е постигнато политическо споразумение по клонирането на животните между европейските институции. Il est difficile pour moi, à titre personnel, de répondre. Ами, на мен лично ми е трудно да ви отговоря на този въпрос, господин председател. Знаете, че Преговорите между Съединените щати и Европейския съюз започнаха преди няколко месеца и клонирането не беше включено сред темите, обхванати от тези преговори. По отношение на генмодифицираните организми и на хормоните имаше много ясна а, линия относно преговорите, която беше определена на времето от, от председателят Барозо, но клонирането не беше включено, защото в колегиума не беше обсъднат успеш, беше водено политическо обсъждане на, тем, на тази тема. Нямаше такова политическо обсъждане и в, а, нито в съвет, нито в парламента. Предложението, което ще направим след няколко дни, дори и да не ви допада напълно, ще има поне една заслуга и тя е да започне най-накрая политическата дискусия. Ако комисията беше взела решение да отложи внасянето на това предложение и да го предложи на новия парламент в края на 2014-2015 година нямаше да може тази се дискусия да започне. Европейската комисия взе решение незабавно да представи тези две предложения, за да може вие да ги вземете предвид в обсъждането. Обсъждането отделно от темата за клонирането от една страна, но също така и в рамките на преговорите с Съединените щати от друга страна. И така, в контекста на преговорите, които ще започнат с официалното предоставяне на това предложение на Европейски парламент и на съвета през едните няколко дни, ако всъщност колегиума на комисарите одобри предложението в среда, то ще ви бъде изпратено, то това предложение ще бъде изпратено на парламента и на съвета понеделник другата седмица и вие незабавно може да изготвите вашата политическа позиция не само по отношение на този конкретен текст за законодателно предложение, но и по отношение на преговорите с Съединените щати. Благодаря ви за този отговор и така приключваме с това разискване. Напълно се съгласите прав, господин Полале. Крайен срок за вас измененият е е 8 януари, след което ще гласуваме на 30 януари в комисията ЕНВИ. А гласуването приемат на резолюцията в пленарна зала ще бъде през месец февруари. Така стигаме до последна точка от дневния ред за днес. Утре в 9 започваме с заседание на координаторите и в 10 часа продължаваме с нормалния дневен ред на комисията ЕМИ. Благодаря ви.